да отложим по технически причини 8 точка. Така че няма да гласуваме по нея. Затова ще гласуваме направо по девета точка. Социалния статут на 3А. А, а, а готови ли сте да гласувате? Jetzt bin ich auch parat. Ich rufe auf die Abstimmung zum ersten Paragraph. Преводачите посочиха, че не разполагат с списъка за гласуване, което може да породи някои затруднения. Първия, първата точка за гласуване е компромиса на ЕКАРЕ. За. Моля, гласувайте. Против. Първи параграф с допълнението се приема. Въпрос едно сега. Гласуваме компромисния текст. За, против, приема се. Въпрос втори. За, против, Нека да гласуваме с карти, за да проверим. Моля, гласувайте с карти по въпрос 2. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Въпрос 2а. За, против, въздържали се, приема се. Въпрос 3. Гласуваме по втората част. За, против. Нека да проверим. Гласувайте с карти, моля. Там але abgestimmt. Гласуваме по втора част на 2А. Отхвърля се. Die abgelehnt. Macht also keine Entscheidung. Question 3. Няма значение. Трети въпрос. Компромисният текст. За. Против. Въздържали се. Имаме мнозинство. Четвърти въпрос. За. Против. Приема се. Die, dann sind wir bei 4a. Dafür. Въпрос 4а. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целият документ за, против, приема се. Нека да проверим обаче, нека да гласуваме с карти. Schlussabstimmung über die oral question elektronisch. По окончателния вариант на устния въпрос. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 43 има за, 1 против, 4 въздържали се. С това приемаме устния въпрос. Благодаря ви. Ще направим кратка пауза. Да дадем възможност на представителите, на гостите ни за следващата, последващата точка да се присъединят. Yeah. So, dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 10, 11, 12 und 13. Austausch. Следващите точки от дневния ред са 10 до 4. Размяна на мнения с четирите агенции. Представи... Поканили сме представители на всички тях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 Няма да е- няма повече от времето за вашето изложение. След като ви чуем, ще пристъпим към въпроси и отговори. Ще започнем с докладчиците, след това представители на политическите групи. Доста време имаме. Първо ще дам думата на Криста Зедлачек. Разполагате с, разполагате с 10 минути ще ви запознаем с това, което сме постигнали през 2015 година, както и някои от основните моменти в работата ни през 2016 година. Както знаете, дейността на ОША почива на Европейската стратегическа рамка и ние играем важна роля в тая рамка. Ще започна с една от основните ни инициативи цели. Това е това са здравословните условия на работа. Както знаете, психосоциалните рискове и трудовия стрес са нарастващи проблеми, както за работници, така и за наети лица. Около 50% от служителите се оплакват от стрес, свързан с работата им това се отразява отрицателно на производителността и е причина за половината от е, загубените работни дни през годината. Менеджерите си дават сметка, че проблема съществува, около половината от тях поне, но само 30% от компаниите от компаниите е, предприемат мерки. По време на кампанията ние подкрепяме държавите членки чрез е, осведомителни кампании, чрез вебсайта е, ни, както и дейности в социалните медии. Разработили сме електронно ръководство, което цели да подпомогне е, малките и средни предприятия в управлението на, на психосоциалните рискове и стреса на работното място. Основното послание, което можем да отправим а, след две години вече на на опит е, че е възможно да се оценява психосоциалния риск на работното място и е възможно този риск да се управлява чрез конкретни мерки. Затова разпространяваме добрите практики на, на компании, които са постигнали успехи. И мисля, че това е, и за нас е една от е, е най-успешната кампания до сега. На 30 ноември приключи е, е, кампанията. Друг един проект, който е от голямо значение за вас, Европейския парламент, защото това е дейност, която вие сте делегирали на агенцията чрез комисията. Става въпрос за застаряващата работна сила в Европейския съюз и безопасните и здравословни условия на труда в Европейския съюз. Основната цел на тия дейности са да предоставяме консултации на, на лицата и агенциите, които разработват политиките, в подкрепа на безопасните и здравословни условия на труда при по-възрастните служители. Също разпространяваме добри практики, както и новаторски практики. През 2016 година ще излезе материала от тази инициатива. Тогава ще разполагате с всичката необходима и налична информация застаряващата работна сила в Европейския съюз. 31 страни следи, така че е, ще има 31 отделни национални доклади. Тази дейност е важна част е, голямо значение за следващата кампания 2016 година. Друга наша дейност която е добре, добре позната. Е ОЕРА, интерактивния инструмент онлайн за оценка на риска. Той цели да подпомогне малките и средните предприятия, така че е, да могат да се справят по-добре с правилата за безопасни и здравословни условия на труда. Този инструмент за оценка на риска се споменава изрично в Европейската стратегическа рамка Парламентът също е отчитал приноса на този инструмент в облегчаването на оценката на риска и насърчаването на, на съблюдаването на нормите в тази област, както и превенцията на нарушенията. 2015 година бе особено успешна година, защото постигнахме много цели. Например, разполагаме с 86 нови доклада в рамките на инструмента. Още 30 се разработват. Също така сме организирали семинари на национално ниво, така че да популяризираме инструмента. От сектора на спорта е, един партньор също публикува това според проучване от 2015 година, повечето от инструментите в рамките на евра или ойра са доста ефективни. Като цяло, инструментът е особено успешен. Друго едно изследване е е свързан с риска в новите предприятия. В 26 е, страни анализирахме 50 000 предприятия и окончателната оценка на, на риска бе публикувана през февруари, което съвпадна с началото на Алтийското председателство. Констатациите можете да намерите на сайта ни. Организирали сме семинари в много страни, в това число Холандия, Дания, Австрия, Норвегия. Вече започнахме вторичния анализ по тая инициатива и през 2016 година ще работим заедно с Еврофаунд и Евростат. Следващия проект, свързан с вторични анализи, който ще бъде изпълняван през 2016 и 2017 година, е свързан с управлението на психосоциалния риск. Основните постижения, някои от постиженията през 2015 и това, което планираме за 2016 година, са следните три момента искам да очертая началото на новата кампания, която споменах 2016-2017 година. Там ще спечелим от делегирания проект, който сме получили от вас и Европейската комисия. Целта е да се съсредоточим върху безопасните и здравословни условия на труда по устойчив начин чрез прокарване на тези а, инициативи в а, политиките за растеж. Това ще насърчим здравословното устаряване на, на работната сила. Това е един процес, който трябва да започне от а, самото навлизане на пазара на труда на хората. На всички езици ще бъдат публикувани материалите, ще разработим и един електронен инструмент. който ще дава възможност за достъп до информация по отношение на това какво е постигнато в Европа. Началото на тази кампания е 14 април. Комисар Тесен и Холандското председателство ще, по, тяхно, по тяхната егида ще протече откриването. Следващата област на нашата дейност е свързана с микропредприятията и малките предприятия, това, което е необходимо за тях, за да изпълнят правилата за безопасни здравословни условия. Това е дейност, която ще приключим през 2018 година, но с това ще се даде полезна информация за, както за политиците, така и за, работодателите. Друга дейност от, от края на 2015 година е свързана с професионалните заболявания. Излагането на карциногени. Това е в една област, в която информацията, в която разполагаме, е устарява е устаряла. Ние ще идентифицираме високо рисковите групи е, работници. Така че това е една дейност от голямо значение. Чрез тази дейност агенцията цели да подпомогне е, новите политики и, и заинтересованите страни. Чрез установяване на приоритетите е, в, изследва, в изследването на, тази, на този въпрос. 2018 година ще приключи тази инициатива. Обаче сега разполагаме с по-малко служители, отколкото преди. Е, затова само един служител е посветен на тази инициатива през 2016, също и през 2017 година но ще се опитаме да реорганизираме работата си, така че да изпълним тази цел от нашия план за управление. Благодаря ви. Благодаря за доклада. Извинявайте, пропуснах да отбележа, че имаме гости. 25 души от Съюза на металообработващата промишленост. И освен това има 15 стажанти по писмен превод. Следващият оратор е Джеймс Каеха. Благодаря, господин председател. За мен <clears throat> това е чудесна възможност да ви представя извършената работа през 2015 година и плановете ни за 2016 година. Като агенция занимава, се занимаваме с пазара на труда което разбира се обяснява нашият акцент върху уменията и квалификациите и всички аспекти на обучение и подготовка за работа. През следващите 10 минути ще ви отговоря, ще ви представя отговорите на 4 въпроса, които редовно задаваме. Първо, в какъв контекст работи СДФОП? Виждаме как постоянно се променя пазара на труда. Това означава промени в обучението, което подготвя хората за този пазар. Другият проблем е увеличаващия се брой на застаряващи работници. Значително увеличение на хората, които работят и са над 55 години като възраст. Половината от работните места в Европа са автоматизирани. Същевременно има голяма безработица, най-вече сред младите. Знаем от нашите проучвания, че не става дума само за липса на работа, но и за липса на качествени работни места. 25% от работниците в нашите проучвания казват, че са свръхвалифицирани, а 45% заявяват, че им е трудно да освоят умения, които не са учили преди това в училище. В Германия за 1000 безработни, има 400 работни места. В Гърция това съотношение е 1000 към 70. Давам ви сметка също така за голямата категория хора, които нито учат, нито работят. В контекста на бедността важното е да има качествени работни места. Третият основен елемент в контекста е кризата с бежанците. За някои хора в Европа това е причина за песимизъм, но за пристигналите в Европа е повод е, за радост е, и надежди. И <clears throat> може би ще попитате какво прави СДФОП е, за справяне с тези предизвикателства. Ако погледнете работната ни програма, ще видите, че трябва да създадем здрава култура на възможност за намиране на работа. В Рига министрите, които отговарят за образованието и обучението, решиха да разширят достъпа до професионалното обучение, обучение за преподавателите и повече качество в професионалното обучение. Втората причина е анализът на потенциала на дигиталният пазар и от тук необходимостта от ключови умения за информационни технологии. Назначаваме европейските инструменти, които дават възможност за мобилност на млади държави младите между държавите членки и вътре в държавите членки. Искаме повече е, европейски средства за професионално обучение и образование. Ако погледнете Erasmus, ще видите, че има едно предубеждение в полза на висшето образование. В каква посока се развива СДФОП към създаване на, на повече ключови умения за хората, които завършват своето образование. Обучение през целия живот. Следващият акцент е обучение чрез практика и най-различни форми на стажове. Заедно с Европейската комисия, държавите членки и социалните партньори, които са част от е, състава на управителния съвет е, работим за научни изследвания и експертен опит, е, за да предоставим на Комисията, Европейският парламент и други институции информация и препоръки. Проведохме някои съвместни дейности заедно с СДФОП и основният акцент падна върху реализацията на заключението от Рига. Което означава, че работим за да създадем повече възможности за младите хора да намерят работа. Реорганизирахме своята структура, за да можем да отговорим по-адекватно от на потребностите на комисията и на другите европейски институции. За да има връзка между това, което се учи в училище и в университета и онова, което е необходимо на пазара на труда. Следващият аспект е информация за професионалното обучение и образование за това как ще изглежда пазара на труда след 5-10 години. Има някои нови дейности, форуми за политика, заедно с държавите членки, преглед на стажовете миналата година бяха Малта, Литва. Сега работим с Гърция, Словения и Италия. специализирани публикации миналата 6000 сваляния на целия материал и огромен брой цитати от нашите изследвания. В момента работим по анализа на политиката и се опитваме да консултираме агенциите и институциите. Основната ни цел е да помогнем на институциите да направят образованието, обучението по-адекватно на пазара на труда, конкретни проекти за социално включване и равенство, облегчаване на възможностите за заетост, обучение на работното място и за несъответствията между търсенето и предлагането на съответна квалификация. Сега очаквам от комисията да постави началото на новата програма за умения и квалификация. Всичко това представлява статистика, анализи, сравнения. Това, което е важно за нашите клиенти е да им помогнем да намерят работа. Защото има голяма разлика между това, което се прави в образователната сфера и това, което е нужно за пазара на труда. А в 2020 година основната ни задача е държавите членки да мислят по-европейски, но да действат на местно ниво, за да могат <clears throat> да създадат уменията и квалификацията, която ще е необходима за бъдещия период. Има една китайска поговорка. Като задуха вятър, някои изграждат прегради и стени, други хора, казва поговорката, изграждат вятърни мелници. Такова е положението в момента, въпреки с съкръщаването на бюджета и броят на служителите, успяваме да реорганизираме своята работа. И надявам се, така ще успеем да помогнем на хората да намерят работа и да създадем инвестиции за Европа. Благодаря. Ich habe jetzt die Aufgabe, das Podium zu gendern und in, dann kommt jetzt als nächste Madeleine Имаме задължение тук, разбира се, и да запазим баланса между половете, така че давам думата на Мадлен Сербан. Да, благодаря господин председател, благодаря за поканата и за това, че ни давате възможност да представим резултатите от нашата работа и нашите идеи за 2016 година. Както много добре знаете, ние сме единствената агенция на Европейския съюз, финансирана по глава 4 от Европейския бюджет както колегата от СДФОП каза, защо трябва да има агенция за инвестиране в човешкия капитал, Същия въпрос вържи и за нашата организация, Европейската фундация за обучение. Вярваме, че вместо да налагаме твърда дипломация, по-добре в международните отношения да има една по-гъвкава политика, така че да се използва възможността за обучение на човешкия потенциал и в Европейския съюз и отвъд него. Винаги, когато говорим за глобални въпроси. Първата асоциация е глобализация и какво може да допринесе, допринесат европейските институции е да се придаде по-голяма гражданственост на глобализацията. Паскала Ми, който е ръководител на кабинета на президента Лор, когато е създадена са създадени институциите, основната цел е да се създаде равнопоставеност в свобода на изразяването. Мисля, че това са ценности, на които стъпваме и в нашата фундация. На тази база се опитваме да създадем ценности, чрез които държавите членки могат да дадат възможности на гражданите си в самите страни у дома това, което е важно за политиката на добросъседство и разширяване е да се даде възможност на гражданите да живеят в съответните райони, съответните държави, но ако гражданите вземат решение да се придвижат на друго място, съгласно свободата на придвижването, то тогава трябва да имаме тази възможност. И това е част от мандата на нашата фундация. През 2015 година продължихме да инвестираме в е, една предприемаческа скала, един предприемачески континуум в страните. Какво означава това? Всички страни, които искат да постигнат стабилизиране, трябва да имат предприемаческа политика, която да дава възможност да се предвидят предизвикателствата, така че институциите, които активно действат в страните, са настроени предприемачески и разполагат с устойчивостта, която ще им даде възможност винаги да намират решения. Освен това да се вземат предвид общностите, да се използва потенциала и таланта, да се насърчи техния основен потенциал и кап- капацитет, но също така и гражданите да бъдат настроени предприемачески. Както вероятно сте видяли в нашата презентация с основните резултати от 2015 година, в резултат от управлението на политиките, на които съдействаме, се внедряват принципите на етиката, не само по отношение на економиката. Като цяло политиката трябва да бъде насочена към генерирането на печалба, но като се вземат предвид хората и общността като цяло. Това означава, че в многопластовото управление се стъпва в, на нашата работа в, например, Марокко и Тунис, и се излиза отвъд а, а, столицата. В Тунис, на границата с а, Либия, винаги когато има междинен регион, институциите трябва да имат възможност да представят и да координират усилията си. Като последваща дейност Европейския съюз ще инвестира в Тунис и ще подкрепи още 8 региона от тази година. Разбира се, не изоставяме националните политики, но от ключово значение е да гарантираме, тези, че тези политики се развиват на местно равнище. Не толкова видимо е нашето присъствие в Нигерия, но там има добра основа за предоставяне на альтернативи на това, пред което е изправена страната за диверсифициране на индустрията, която е силно зависима от петрола. И поради тази причина се разглеждат възможностите за альтернативни варианти и за доходи на гражданите. Освен това, в Юго-Источна Европа сме очертали приоритети, които показват и подкрепата, която оказваме тук. Оказваме подкрепа и за страните от Магреба, Тунис, Либия, Нигерия. Сътрудничим си с частния сектор в тези страни, но също така и с европейските предприятия, които инвестират в съответните страни, като предоставяме възможност на гражданите да натрупват умения и знания чрез практическата си работа. Това вече беше споменато тук, но в тези страни на този етап, за съжаление, няма необходимите ресурси за това. Може би с подкрепата на парламента можем да използваме инструментите на европейската политика за съседство, за да предоставим възможност на местните граждани да използват тези инструменти. Имайки предвид многопластовото управление с хоризонтална основа, осигуряваме много подкрепа за изграждане на капацитет в Централна Азия, където работим за разгръщането на училищната система. Знаем, че управлението в тази част от света е доста централизирано, но през последните години успяхме в тази насока да изградим съвети, в които участват представители на училищата, така че да се предоставят висококачествени образователни услуги. Някои страни се справят по-добре от други, но наблягаме и на партньорските възможности за учене между различните страни. Освен това функционира и платформа за образователния сектор в Централна Азия. В случая с Източна Европа ми се иска да ви представя нашата работа по отношение на това да отговорим на търсенето със съответното предлагане. В това отношение водещите са работодателите те имат възможност да определят кои са стопанските потребности и се радвам, че в залата има представители и на сектора, така че наистина това, което се върши в този сектор е наистина високо ценено. Например, в Грузия и Молдова се стъпва на знанията на работодателите за това как да се участва в социалния диалог за професионалното обучение и образование. Имайки предвид това обаче, трябва да отбележа, че Грузия има водеща позиция по отношение на публичните услуги, което се дължи на по-високата степен на включване на професионалното обучение и образование. И наистина Грузия има отлични резултати, като дава възможности на хората с специални потребности и им осигурява достъп до професионалното обучение и образование. Може би това ви се струва типично за европейските страни, но това не е така, защото много хора нямат достъп до професионално обучение и образование. В случая с Молдова работим за обсерваторията за ам, пазара на труда, така че да се осигурят възможности за трансформация, така че на местно равнище, но и на секторно равнище да се осигурят тези възможности. По отношение на Балканите и Турция, бих искала да ви информирам за оценката на изпълнението на а, акта за малкия бизнес, който ще бъде представен следващата седмица от ОИСР. Както знаете, Европейската фундация отговаря за оценка на уменията в предприемачеството за целия свят с изключение на Централна Азия. Тази година докладът се фокусира върху Балканските страни и Турция. Това, което ще ви представя вече е обществено достояние. Тук не нарушавам правилото за поверителност, но трябва да кажа, че за съжаление много малко колко са създадените нови работни места по отношение на малките и средни предприятия. Това е основната причина, поради която тази година стартираме по-тясно сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие, за да видим какви са възможностите за подсилване на сектора и постигане на резултати. Освен това, и Европейския инструмент за младежката гаранция се използва и за Турция, а също така и инструментите за лицата, които не се обучават и нямат работни места, се подсилват в Турция. Тази година засилваме дейността на местно ниво за преквалификацията, а също така и предприемачество. В заключение, ако ми позволите, бих искала да благодаря за подкрепата, която оказахте през 2015 година за работата в областта на миграцията, представена тук в парламента на различни заседания а също така и за работата, която представихме с ваши представители в Торино за оценка на политиките в различните страни. Благодаря и на председателя на комисията за това, че отправихте покана към нас, за да представим дейностите в различни държави и как можем да облегчим ситуацията с беженците и мигрантите. И също така благодаря на госпожа Едит Бауърт. Както знаете, това е единствената агенция с независими представители, посочени от парламента в нашия борт. Както знам, знам а, а, вие планирате посещение в нашата фундация, за да видим как можем да променим не само Европа, но и света като цяло. Благодаря. Благодаря ви. Госпожо Сърбан, сега давам думата на Хуан Менендес Валдес. Благодаря, е, господин председател. За мен на е чест да разговарям с вас, е, наред с трите трите други агенции. Аз, съм, аз представлявам фундацията за подобряване на условията на живот и труд, Еврофаунд и ще ви запознаем с работата ни тази, е, миналата и тази година. Основният ни офис е в Дъблин, имаме и малка служба в Брюксел, бюджетът ни е 20 милиона – това са средствата, с които разполагаме, за е, да прокарваме, за да изпълняваме дейността си. Ще очертая четири елемента от това, което свършихме миналата година и това, което ни занимава сега. Първо, както и ЕДФОП, е, миналата година отбелязахме 40-та си годишнина. Това беше чудесен повод да преосмислим, да се замислим за работата, която сме свършили през годината и да преосмислим начинът, по който изпълняваме мандата си в бъдеще. Също така, по своя воля, поехме отговорността за координирането на мрежата от европейски мрежи, която се състои от 44 агенции. Те централизирани европейски агенции. Също така прокарахме стратегическия план, стратегическия дневен ред. Няма да навлизам в подробности, но ако имате въпроси, с удоволствие ще се задълбоча. За първи път е, представихме новия формат на програмния документ, който е хармонизиран за всички агенции за периода 2017-2020 година. Също така планирахме и дейността си за 2016 година, миналата година. Тази година, през 2016 година, много вероятно пред парламента и в, в съвета да се е, внесе предложение за изменение на нашия на договора за нашата агенция, на, извинете, на регламента за нашата агенция. дейностите, които са най-добре познати е, на Еврофаунд. Е, това са пан-общоевропейските е, услуги, които предоставяме. Това е най-вече едно изследване на, на условията на живот и труд в Европейския съюз. Много е важно да се споменат и други дейности Но за изследването, което споменах, е, миналата година е, проведохме едно, един анализ на, на, на качеството на живота и труд през изминалите 25 години от 90-та година до сега. Работим по по-задълбочен анализ сега и се надяваме през месец ноември тази година да изготвим и пълен доклад за тенденциите в областта на качеството на, на заетостта на труда. Трябва да се посочи, че изследването на условията на труд все повече се утвърждава като основен източник на информация за качеството на заедостта в Европа, не само от институциите и ОИСР, но и от други агенции. Сътрудничим, сътрудничим си с Световната организация по труда, както и е, съответните американски агенции, така че да изготвим един глобален доклад през 2017 година. Миналата година събрахме много е, информация, за самонаетите тази година очакваме да, да излезем с доклад, който е доста обстоен в това отношение. Също предвиждаме доклад за работното време. Работното време и а, баланса между професионалния и личния живот. Това е нещо, което вече сме докладвали пред вас. Или частично миналата година излязохме с е, доклад пред вас за отпуските по майчинство и бащинство. Има имаше две държави членки, в които няма предписани е, срокове, няма предписана продължителност на, на, на отпуските по майчество и, и бащинство. Сега, да се върна на е, работното време. Е, това е много важен въпрос. Това е една област, която се променя. И миналата година затова се съсредоточихме и върху новите форми на заетост традиционната форма на двустранно отношение между служител и работодател се променя. Частично това е, е последица от тех... технологичните изменения, така че сме взели това предвид в един друг пилотен проект, който е, е одобрен от парламента и ни е възложен от е, Генерална дирекция Растеж е, на комисията. Там се предвижда наблюдение, изготвяне на доклад на, на местно равнище. ще наблюдаваме структурните изменения на пазара на труда и също ще е, направим задълбочен анализ на, на безработицата, на безработните и а, неактивните на пазара на труда. Така че да излезем с препоръки за обратното приобщаване на, на трудово неактивните на пазара на труда. В миналото сме извършвали дейности за социалното приобщаване на младежите и сме се занимавали също така и с дългосрочната младежка безработица. Много актуален въпрос е миграцията. Напоследък и е, публикувахме е, доклад е, по тази тема за въздействието на, на мобилността, трудовата мобилност, най-вече по отношение на социалните услуги. Заключението, мисля, че няма изразена тенденция за миграция от Централна и Източна Европа на Запад. И там, където има такава миграция, това се отразява положително на економическото положение в страните домакини, в страните приемници. Тази година ще направим допълнително изследване на, мобилността във връзка с заедостта, като ще отразим, ще отразим вече и лицата търсещи обежище и беженците. Трето едно изследване тази година ще се съсредоточи на предприятията в Европа. И това, което искам да изтъкна, е, че в момента Преговаряме с Федефоп, за да видим какво можем заедно да направим, за да излезем с едно съвместно изследване на европейските компании. Мисля, че е, така резултатите ще са по-добри, изследването ще е по-качествено, ако използваме ресурсите и на двете агенции. В проучването на фирмите Разглеждаме и участието на работодателите в социалния диалог. Европейската комисия полага особени усилия за, за възстановяване на социалния диалог. Нещо, което вече сме публикували, е свързано с участието на социалните партньори през последното полугодие. Много е разнородна картината в отделните държави членки. Само в една държава членка мненията бяха, че социалното партньорство е достатъчно добре развито. В повечето от тях е по-фрагментарно. -по и така, освен на провеждането на изследвания, в които ви запознах, подобряваме качеството на базите си данни. През 2017-2020 година ще продължим да извършваме основните си дейности, но ще ги допълним с някои конкретни въпроси, като например въздействието на цифровизацията върху заетостта, и също ще наблюдаваме сближаването, уеднаквяването или на условията на труда, или пък задълбочаващите се различия, тогава, когато това е на лице. 99,9% от бюджета ни беше, беше оползотворен миналата година, 191 публикации имаме, 300 над 320 европейски документи, свързани с политиките, са, използвани, са използвали наши публикации, т.е. са ни цитирали. Над 50 от тях са ваши документи. Накрая искам да очертая някои въпроси, свързани с управлението на агенцията. Както знаете, вече сме внедрили 5% съкръщение нашата агенция. Всъщност вече 6% сме постигнали тази година. Защото целта ни е да стигнем да, до 10%, които се искат от нас. До 2018 година предвиждаме да, да стане това. но не бива да се а, а, заблуждаваме. Това ще има въздействие върху резултатите от нашата работа означава приоритизиране по различен начин на дейностите ни. 14 март ще заседава работната група, която очертава новите приоритети и политики на агенцията. Парламентът също ще може да се изкаже по въпроса за това как да приоритизираме дейностите си и също ще разглеждаме и изменението на регламента за агенцията ни. Накрая, ние сме твърдо решени да изпълним ангажиментите си и се опитваме да го правим по най-добрия възможен начин. Благодаря. Благодаря. Чухме четирите основни агенции. Нека сега да минем към дебата. Ще започна с координаторите на политическите групи. Благодаря, господин председател. Благодаря за представянето на вашата работа. Благодаря ви и за сериозната работа, която извършвате, защото тя е от решаващо значение за темите, които обсъждаме при нас. Въпрос от, от мен. Младите хора Имате ли проучвания за стажовете и това къде те се развиват, какви са ползите от тях? Имате ли някакъв опит от това как да насърчим фирмите, за да се ангажират с такива стажове? Следващият ми въпрос е към СДФОП във връзка с бежанците, формалното обучение и неформалното обучение. Мисля, че като става дума за бежанците, Съдеп, може ли да каже как валидирането на квалификацията, получена друга не може да помогне за заедостта на тези хора? Работи ли СДФОП за обучението и интеграцията на бежанците? Имате ли специални анализи за това какво обучение се нуждае се нуждаят бежанците, за да се интегрират ефективно. Благодаря. Благодаря. Благодаря на всички агенции, благодаря и на вашите служители. Освен годишния доклад, разглеждаме много важно всички дейности на агенциите. И използвайте тази възможност да предадете на вашите служители нашата благодарност. Нашата политическа група и аз лично използваме активно вашите проучвания и зная от своя опит, че тези проучвания са много важни. Също времено вашите задачи постоянно се увеличават. Увеличават се и обхвата на вашата дейност. Дали това се отразява върху начина ви на работа? Задачата на Европейската фундация за обучение и демокрация в съседните държави е много, много важна и много решаваща. Седефоп бях в Солон преди известно време във връзка с обучението през целия живот, след това интеграцията на бежанците и подготовката на работниците да се справят с предизвикателствата в цифровата епоха. Може ли да направите същото това за бежанците, Имам предвид сертификати, които могат да им помогнат. А пък за ОША, безопасни и здравословни условия на труд, дали <clears throat> малките и средните предприятия използват вашите препоръки и изследвания. Има ли начин за някаква по-пряка подкрепа за МСП? И още един въпрос накрая за Еврофаунд. От гледна точка на качеството на работните места, какви са според вас тенденциите през последните 5 години? Говорим за някои големи тенденции в Европейския съюз, мобилност, социални помощи и така нататък. Има нужда от по-добри социални услуги. Председателят благодаря. Антия Макинтайбър не присъства. Рина, Рената Вебер е тук. Благодаря. Благодаря на нашите гости за интересната информация, която предоставиха и за това, че ни запознаха с конкретните задачи, по които работят съответните агенции. Един коментар и един въпрос от моя страна. По-скоро два въпроса. социалната Европа е един, е, едно понятие, е, което използваме отдавна. От друга страна се изисква Европа да бъде конкурентно способна в един е, глобализиран свят. За това има нужда от специални умения и квалификация, за да не изоставаме от други държави – същевременно има сериозни опасения във връзка с новото заболяване в съвременния свят. Това е стреса на работното място. Но този стрес е поради факта, че живеем в един свят, който е по-различен от света преди 100 години, Господин Калеяк каза, че има 42%, които се смятат, че не са, че нямат възможност да прилагат уменията, които са освоили в училище. А пък онези 25%, които смятат, че са свръхквалифицирани по отношение на работа, която вършат. Моят въпрос е първо към госпожа Светла Чек. Във вашите изследвания вземате ли предвид и други фактори а, за този стрес? Защото стрес поради работното място ми се струва, че е много тясно дефиниран проблем. А дали сте правили изследване, което обхваща всичките дейности на всички агенции, за да се създаде една обща картина за Европа. Останах с възможно, с впечатление, че това ще изследвания са в отделни сектори. Джин Ламберт. Благодаря. Благодаря и на директорите на агенциите за информацията, която поднесоха. Един коментар към Еврофаунд. Благодаря за вашата работа по отношение на мобилността вътре в Европейския съюз. Констатациите ви ще бъдат много полезни, като стигнем до обсъждане на пакета за трудовата мобилност. Доста от колегите попитаха за бежанците. Аз лично ще оставя този въпрос малко на страна. Виждам, че Европейската фундация за обучение работи по потребностите за квалификация. Затова искам да ви попитам, искам да ви общо, дали забелязвате някакво подобрение по отношение на квалификацията и възможностите, които се отварят пред работниците. Какво можем да направим за тези хора, които имат квалификация, а няма възможност да я използват и прилагат? Какво да се направи, за да се преодолеят тези големи различия? а пък има и степен на разочарование, защото минават през обучение, не, не намират работно място, после пак са на обучение и пак не намират работа. Дали работодателите помагат да се разработи учебната програма за тези вид обучения? Благодаря, Доминик Мартан. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на директорите на агенциите, които представиха своята дейност тук. Нямам конкретни въпроси. Анесандър има думата. Мерси а vous tous pour ces благодаря, господин председател. Благодаря на всички директори за интересната информация. Ще говоря за две неща. Първо за стажа и след това за необходимостта да се развие системата от стажове. Има предвид особено в частта мобилност на участниците в различни видове стажове. Знаем за Erasmus+, чиято цел е да улесни мобилността Зная от същевременно, че има някои студенти, които не познават тези възможности. И един правен проблем, свързан с статута на съответният стажант. Има ли какво да се проучи в тази сфера, нещо, което може да се сподели с политиците. Вторият ми въпрос е свързан с квалификацията и уменията. Някои организации като СДФОП, Еврофаунд изследват перспективите. Аз постоянно се срещам с хора на място. Има ли като общо от вашите проучвания, кои са онези умения и компетентности, които трябва да се използват сега и ще бъдат нужни утре? Благодаря, господин председател. Благодаря на всички наши гости. Един сериозен проблем във връзката с образованието е създаването на компетентности и квалификация, която е трансферируема. Може ли да дадете малко по-вече яснота за това, кои са онези основни умения, които са необходими на един млад е, човек да намери работно място. Каква, какви умения са необходими, за да може той да бъде мобилен е, в търсенето на работно място? първо при намиране и след това, ако се наложи, да се премести на друга работа. Всъщност трябва да преминем от едно обучение, което навлиза дълбочина по предметите, към обучение, което е насочено към уменията. за всеки сектор. Какво можем да направим? Тук знаем каква е системата за образование в Европа. Там в никакъв случай не се насърчава индивидуализирането на уменията и компетентностите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към колегите, които благодариха на нашите гости за интересната информация. Вашите агенции улесняват значително работата на нашата комисия. Беше казано, че е много важно работникът е, да е в е, добро здравословно състояние и е, когато вече е на повече години. Защото тези възрастни хора имат опита, но не винаги са здравословно в състояние да извършват задачите, които им възлагат работодателите. Обучение през целия живот. Е, е, искам да променим този термин на професионална ориентация през целия живот. За да остане човек на пазара на труда, той трябва да полага постоянни усилия и да се обучава. Същевременно искам да ви попитам дали обучавате бизнесмени, защото да се управлява една фирма е, има нужда от познания на пазара на труда и умения за комуникации с работниците, за да има добра връзка между работодателя и работниците. Дали предлагате такова обучение, госпожа Сърбан? Да. Всъщност вашето изложение е най-близо до онова, което мен ме интересува как да се подготви подготвят хората да бъдат достатъчно предприемчиви Дали участвате активно в програмата на учебните програми в официалното училище, за да знаят младите хора как се създава фирма и как се управлява фирма. И накрая към господин Валдес. Дали анализирате потребностите на работодателите и какво им е необходимо, за да създадат нови работни места. Днес сутринта стана ясно, че малките и средните предприятия създават все по-малко работни места. това трябва да се намерят решение на този проблем. Благодаря, госпожа Сиодрова. И аз благодаря на участниците, на гостите за презентациите и за свършената работа. Аз имам богат опит с работата с доклади, изготвени от СДФОП. Смятам, че тези проучвания са изключително полезни за решенията, които взимаме в областта на образованието и трудовите политики. Благодаря ви за това. Запознах се с плана ви за работата ви през 2016 година. Предвидели сте събития и публикации, но това, което ми липсва, е използването на дългосрочния ви опит. 40 години съществуване предполага различни задълбочени прегледи и проучвания. Така че кои проучвания, които сте изготвили, имат най-дълга перспектива и планирате ли да изготвите подобно дългосрочно изследване? Въпросът ми е към госпожа Сърбан. Миналата година дискутирахме тук възможността да влезем в контакт с Украина. Бяхте предвидили проекти за стажове в Украина. Не съм сигурна, но мисля, че точно по тази тема говорихте миналата година. Успяхте ли да реализирате някои от тези проекти? Благодаря, господин Лопес, две минути. Благодаря, господин председател. На първо място благодаря на всички директори тук и за работата, която се извършва от съответните агенции. Тя е много важна за всички институции и за нашата включително. Бих искал да се спра на тема, която не засегнахте днес, но тема, която присъства в нашите дискусии винаги, е именно разпределението на доходите. Винаги говорим за липсата на равенство и това е пряко свързано с разпределението на капитала и по-конкретно разпределението на капитала, така че той да бъде равномерно разпределен на съобразно извършената дейност. Това е пряко свързано и с кризата и има своите економически измерения и може да бъде сериозна заплаха за демокрацията. Благодаря. Можете ли да споделите вашите наблюдения? Благодаря ви, Едит Бала. Уважаеми колеги, за мен е привилегия да участвам в една много добре позната за мен дискусия с присъствието на всички тези агенции. Слушайки ви, си припомних какво изпитвах в работата си с агенции и наистина смятахме, че наистина е сме в по-благоприятна ситуация, че имаме възможността да работим с представители на тези агенции в сравнение с други комисии. Може би аз имам малко по-различна позиция, по-различна в сравнение с представената от а, три от тези агенции. Но сега като представител на Европейския парламент бих искала да изразя благодарността си към всички тези агенции и най-вече по отношение на Европейската фундация за обучение. Тя е малко по-различна от останалите, защото връзката с работата с тези агенции не е толкова тясна, не е толкова праволинейна, както може би фундацията в Дъблин или пък СДФОП. Бих искала да се осъществяват политики, които са по-добре координирани защото, както можете да видите, Европейската фундация за обучение може да бъде много мощен инструмент за разработването на политики. Но като представител на комисията по заетост, смятам, че може би губим това измерение на политиката. Но Както и госпожа Ясловецка каза, това, което липсва е обучението в областта на предприя... предприемачеството. Впечатлението ми е, че в някои страни Опитът на трупан от Европейската фундация за обучение може да се канализира по-синхронизирано към оформянето на политики вътре в Европейския съюз и конкретни държави членки, отколкото е сега. Така че ако ако ми позволите да изразя едно пожелание, то би било по-добра координация с разработването на политиките, защото наистина това може да бъде един много мощен инструмент в случая с миграцията, с политиката за развитие. И впечатлението ми е, че не използваме натрупания опит и не го насочваме към, достатъчно към работата на държавите членки. Благодаря. Председателя. Благодаря ви. Аз ще бъда последния, който ще зададе въпрос, но съвсем накратко. Това, което исках да кажа, обаче се доближава до казаното от колегата Едит Бауър. Наистина, оказва се, че има много ситуации, в които се урязва бюджета аз не смятам, че това е удачно, не смятам, че това води до конкретни добри резултати. Смятам, че трябва да използваме различни инструменти, за да намалим ефекта, да насърчим различните институции, за да подсилят сътрудничеството си, така че наистина да се подобри това, което правят. Мисля, че едно от основните предизвикателства пред Европейския съюз е свързано с цифровизацията, нов вид, нов етап от индустриалната революция, ако можем така да кажем. И последния път, когато обсъждах темата с комисията, тяхната позиция е, че този процес води до съкръщаване на работни места, а не до създаването на нови такива. Има изключително много проучвания, които анализират постиженията на глобализацията. Така че, Хуан, може би ти можеш да ни кажеш какво смяташ, какво може да направи Еврофаунд за, в тази насока. Вторият ми въпрос. Многократно сме провеждали дискусия за работното време – възможността да се работи по всяко време на денонощието. Така че тук ще се обърна към госпожа Криста Седлачек. Какви са последиците от подобен режим на работа? Мисля, че миналата седмица беше представен един проект, който се осъществява в Тюринген и един пример, който мога да дам е от Гърция, но и от други страни. а, оказва се, че образователните институции са много по-далеч от а, лицата, търсещи конкретното образование и има разминаване с между търсенето и предлагането. Госпожа Сърбън, наистина това, което може да се направи а, извън Европейския съюз е много важно, но на този етап не чух нищо за това какво може да направи агенцията в сътрудничеството си с социалните партньори. Така че наистина Смятам, че разполагаме с достатъчно време за по 5 минути за всеки от вас да отговори на поставените въпроси. Äh, Благодаря. Тъй като първия въпрос беше поставен от госпожа Штайнрук на немски, ще отговоря на немски. Каква подкрепа можем да предоставим и в каква област са насочени нашите дейности. Мисля, че вече представих в изказването си за онлайн инструмента за оценка на риска. Това е инструмент, който съществува за предприятията, така че те да могат да предприемат необходимите мерки. Както стана, става ясно от нашето изследване, през последните години този инструмент – се използва от малки предприятия в различни области. Тоест, общността се разраства, общността, която използва този инструмент. И виждаме реално какво може да направи агенцията, за да подкрепя дейността на предприятията. В рамките на Европейската стратегия за здраве и безопасност на работното място, но и като цяло можем да предоставим информация за това какво трябва да направят малките и средни предприятия. И това може да бъде от много голяма помощ, както за МСП-тата, така и за микропредприятията. Освен това и аспект, свързан с напрежението от външния свят – установяваме в нашата кампания в различни държави членки, че съществува смесица от психосоциален риск на ниво предприятия, но също така и стрес от външния свят. Подчертава се отговорността на предприятията и работодателите, които да помагат на служителите да се справят с стреса, а също така да се предприемат и мерки, които да помагат на служителите, за да управляват и да намаляват стреса в предприятието, но и също така да се използват различни инструменти, насърчаващи здравеопазването. Това означава да се предоставя възможност за оказване на помощ на служителите в личния им живот, например при отглеждането на децата. Така че тук фокусът е поставен върху нивото на предприятията, но от отзивите виждаме, че общността, лицата, които използват този инструмент, се увеличава, така че да използват инструмента, за да намалят стреса включително и чрез по-добра организация на работата. Освен това, споменахте, че имаме проучвания и дейности, които са насочени към сходни въпроси и проблеми, например пазара на труда. Това, което правим заедно с ОША е да работим заедно с Еврофаунд, но също така и с ЕДЕФОП в новата кампания за застаряващата работна сила. Използваме резултатите от работата на различните агенции и в Еврофаунд, и в СДФОП, за да можем да включим всички дейности на агенциите, свързани с достъпа до пазара на труда и работното място. На следващо място устаряване в добро здраве. Мисля, че това е наистина много важно. Някои страни, според мен, обаче не отчитат значението на този фактор достатъчно рано. Защото ако а, лицата останат в, а, раб, в, на работното място до максимално дълго време, и се предоставят инициативи за насърчаване на тяхното здраве, това може наистина да повиши качеството на работата на предприятието. И има различни нива за предприемане на мерки. При оформянето на политиката разработването на стратегии, предоставянето на средства за разработване на планове, схеми за подпомагане на предприятията, но съществува и нивото на компаниите, които трябва да въведат съответните мерки, а също така и да положат повече усилия и за здравето и безопасността на работното място. Съвсем скоро ще публикуваме резултати в нашия анализ има четири групи държави, които подхождат по различен начин спрямо работната сила. Първата група са страните, които много, на много ранен етап разработват стратегии. Следващия оратор, господин Калеха. Да, благодаря за коментарите. Наистина, това е много насърчително, което казахте, защото това очертава в работата на агенциите какви са потребностите, които съществуват. Наистина това е важно, за да видим, че програмата 2016-2020 се движи в правилната посока. Чухме и въпроса за урязването на бюджета. Наистина е важно да си припомним, че всички агенции, и тук Хуан може да ме поправи, освояват по-малко от 2% от общия европейски бюджет. Тоест, когато искаме повече, винаги можем да видим какви са дейностите, по които работим и за които се нуждаем от повече ресурси на самите въпроси по отношение на стажовете започнахме преглед и наистина е много окоръжаващо да видим, че социалните партньори разговарят помежду си по въпроси толкова важни като а, стажовете и официалното обуч... об... обучение. Виждаме такива примери от Гърция, Малта и много други страни пропаста между пазара на труда и професионалното обучение и образование е много голяма и трябва да изградим съответните мостове. По отношение на бежанците, миналата година сформирахме работна група в рамките на СДФОП, за да се изготви пътна карта, къде да трябва да се намира СДФОП през 2017 година с планове за действия за това как можем да помогнем на държавите членки по отношение на бежанците. Наистина трябва да си припомним, че през декември миналата година ние и комисията публикувахме европейските насоки за валидиране на неформалното обучение. Мисля, че приоритет трябва да бъде изготвянето на профилите на беженците, какви умения, знания и квалификации имат, как могат да бъдат интегрирани на пазара на труда, какви са потребностите им, езикови, поведенчески, информационни технологии. Има голямо разнообразие от въпроси, които все още не са ясни за нас, а именно какви са потребностите на беженците, за да бъдат интегрирани на пазара на труда. Съществуват такива инструменти в Швеция и Германия за изготвяне на профили. Ще организираме среща с представители от тези страни, за да почерпим опит. Съществуват инструменти като Европас, схеми на общо европейско ниво за изготвяне на указания, смятам, че това са инструменти, които не биват да събират прах на полиците, а трябва да се използват на практика. По отношение на синергията между различните агенции. За ваша информация провеждаме семинари за споделяне на знания. Хуан спомена една от дейностите, Криста спомена друга. Организираме ги съвместно два пъти годишно и споделяме работната си програма дори и за напред периода 2017-2020, за да координираме дейностите си. Въпросът е свързан с лицата, които не, са, не се обучават и не са заети. 20% от групата между 15 и 20 и 15% между 18 и 24 години. Едно от основните предизвикателства за нас е наистина да намерим възможности за отговаряне на търсенето със съответното предлагане. Миналата година започнахме проекти свързани с обучение, култура и очаквания. Какво как може да се работи с организации, които инвестират в продължаващото образование? По отношение на стажовете, по-конкретно, ще поставим началото на инициатива за съпоставителни данни в тази насока. Тук не предвиждаме да се прави иерархично представяне на страните, а по-скоро да видим кои са страните, които имат вече опит в предоставянето на такова обучение. Съветът, който даваме на младите хора по отношение на уменията, въпрос, който беше поставен, поставяме акцента върху езиците, математика, информационни технологии, предприемачество, а също така и поведенчески умения. Обучението на бизнесмени. Нашата задача не е да, обучава, не е да ги обучаваме, но така или иначе сега все повече бизнесмени се обръщат към нас, отколкото преди частния сектор иска да се получи от нас, ние искаме да вземем от опита на частния сектор, защото частния сектор може да генерира работни места. Преглед на проучванията, които сме извършили в миналото, тук мога да спомена два примера. Копенхагенския процес от 2002 година. Това е процес, който продължава с резултатите от Брюш и Рига и продължаваме да събираме резултати, включително и европейските инструменти, които са централна част от нашата дейност, защото това може да подсили мобилността между държавите членки. И с това мисля, че отговорих на всички въпроси, които бяха поставени. Благодаря ви. Благодаря. Господин Калея. Мадлен. Благодаря, господин председател. Накратко ще се опитам да отговоря. Благодаря на всички е, въпроси, които бяха особено полезни. Демократизацията. Въпроса за демократизацията. Трябва да благодаря в това отношение на нашите е, служители. Без тях не бихме постигнали е, нищо в Европейската фундация за обучение. Демокрацията е нещо, което се приема за даденост в Европа, но не на всяка цена е на лице в съседните ни страни. И ако подходът не е достатъчно приобщаващ, приобщаващ е, и аз имам предвид социалните партньори, частните партньори, тогава, тогава нещата просто не функционират. Не може само от органите на местната власт да се движат. Необходими са надежни партньори и Европейската фундация за обучение прави точно това, да се свързва партньорите. Има има еволюция, има демократизация на, на участието на работодателите, но имаме нужда от подкрепа от страна на държавите членки в работата с синдикати. В страните ни партньорки такова сътрудничество е доста по-слабо развито, в това число и страни кандидат членки. По отношение на обучението по предприемачество, ние смятаме, че това е ключова компетентност и насърчаваме включването му в учебните програми във всички страни. Например, в е, Ливан, е, там е, предприемачеството е в кръвта на хората – и се опитваме да разпространяваме е, тези е, практики в Йордания и в Марокко. Не е достатъчно обаче да, да се включи нещо в учебните планове и програми. Е, трябва да бъдат обучени самите учители. Също работим и с младите предприемачи и предприемачите жени. Едва от 50 години в, по света и в нашите страни дори се говори за обучение по предприемачество на, на жени. И има много още какво да се свърши. За Европейската фундация за обучение един от, от най-важните въпроси младежите, които не са наети и не се обучават. В областите, в които ние действаме, в които сме активни, в Сирия в това число, бройката на тези младежи е огромна. Ако се опитате да, да свържете това, липсата на заетост и на образование с риск от тероризъм, а, нещата стават много ясни, връзката е много очевидна. Така че а, там са насочени много от усилията ни, които си сътрудничим с агенции на ООН също така. Е, постигнали сме, имаме добър опит, който сме натрупали с а, палестинските беженци. Знаете, че има беженци и в наши партньорски страни партньорки, е, Ливан, е, Йордания, Турция. Благодаря ви и за въпроса за Украина. Да, извършихме последващата оценка е, на оптимизацията на училищната система и наистина много впечатляващо е, че в Украина всички региони, всички региони участват в процеса на, на, на обвързването на обучението с нуждите на пазара на труда. Благодаря ви още веднъж. Председателя. Благодаря. Господин Менендес Валдес. Благодаря. Искам да започна с това, което чухме тук що за цифровата революция. Това е нещо, което много хора са предричали, че ще срине пазарите на труда, но това така и не се е случило. Говорим за структури, структурни изменения, най-вече засягащи средната прослойка работни места, не най-низките и най-високите, но да, там са засегнати някои ежедневни, някои ежедневни дейности. Новите технологии обаче заменят не само обикновените ежедневни дейности, но и, и, и други по-необичайни дейности. Потенциала съществува, какво ще е въздействието в крайна сметка все още не се знае. Това, което обаче се знае, е, че не само наличието на, на работни места може да се промени, може и типа на работни места да се промени също, така както и отношенията между работодатели и служители. И във връзка с въпроса какво, какво е нужно и какво можем да, да предвидим. Ами трябва да се адаптира пригодността за заетост, така че да се, да се решават именно тези, тези проблеми, които се пораждат от новите условия. Въпросът на госпожа Стайнбрук, качеството на, на работните места. Наблюдаваме качеството и изменението в качеството през последните 25 години. Резултатите са общо взето стабилни, нещата не са се променили особено през тези десетилетия. Има някои показатели, където се бележи подобрение и други, където няма подобрение, където нещата са малко по-тревожни. Но това частично се дължи на типа работни места. Като цяло, работниците в Европа са мотивирани, биват мотивирани от организациите си и са като цяло доволни от работното си време. Има обаче и някои негативни страти, например някои рискове, като например психосоциални рискове, които могат да, да имат сериозно въздействие върху структурата на пазара на труда. половите различия на пазара на труда, средния, средната продължителност на труда, средния брой работно, работни часове продължава да е по-висок за жените, ако Особено ако вземем предвид не само времето прекарано на работното място, а и, и, и всичката останала работа. Продължаваме да работим по въпроса за лицата, които не са наети и не се обучават. Важно е обаче да разграничим отделните подгрупи в тази група, защото някои имат по-спешна нужда от, от подкрепа. Най-вече дългосрочно незаетите младежи, например. Но също и онези, които са загубили надежда и не търсят активно работа. Участвали сме в някои оценки, това число одити на Европейската сметна палата, помагали сме за, в това отношение. И аз също искам да подчертая, че без нашите служители не бихме могли да постигнем нищо. Мобилността 40% от служителите са, са склонни а, да се преместят а, и трябва в случай, че няма достатъчно работни места в тяхната а, държава членка. Трябва да дадем отговор на въпроса. Тази мобилност от нея печелим ли или губим? според предприятията, нашето проучване показва, това е определено полза. И накрая въпроса, на който зададе господин Лопес, на испански ще отговоря. Salarios е algo que hemos estudiado. Este año también е, тази година започнахме нов проект, който е свързан с разпределението на доходите на европейско ниво, естествено. Въпросът за неравенството на европейско ниво е много важен. Положението не е толкова крайно, както в САЩ, но е важно да установим какви са тенденциите. Тенденциите преди кризата и тенденциите след кризата. Благодаря ви. Wir könnten Ihnen allen auch noch Stunden zuhören. Also ich will mal sagen, dass... Да, <clears throat> с удоволствие бихме ви слушали с е, часове. За сега е ясно, че вашата работа е от изключително значение за нещата, за които отговаря нашата комисия. Искам да използвам тази възможност да ви благодаря и да ви поздравя заедно с вашите служители в агенциите. Предизвикателствата се увеличават. Затова е много важно да запазим потенциала на вашите агенции, защото вашата дейност е изключително важна. И ще използваме другите комисии в парламента, за да подкрепим дейността на вашите агенции. Благодаря, колеги. Благодаря на всички за участниците в деката. Председателят благодаря и на преводачите и ще се видим отново на 16 март. Благодаря.